точка в дневния ред е доклада на Лидия Йоанна Геринг де Оденберг за европейската процедура за искове с малък материален интерес и европейската заповед за плащане. И сега бих желал да дам думата на докладчика. Лидия Йоанна Герингер, имате думата. Благодаря, е, господин председател. Необходимо е да имаме ефективен е, механизъм е, за искове с малък материален интерес, както за отделни лица, така и за малките и средни предприятия. Предлаганите промени в процедурата за тези искове предвижда увеличаване на прага от 2000 на 10 000 евро и цели упростяването на решаването на трансгранични спорове в търговски и граждански дела. Като се опрости процедурата и се съкрати от две години на 5 месеца и се намали с наполовина цената на тези съдебни производства. Също така е необходимо, разширява се кръга на онези, които ще могат да използват тази опростена процедура. Като ключиш преговарящ от името на комисия Юри, радвам се да кажа, че след година и половина разговори с съвета в края на латвийското председателство можахме да договорим решение, което сега ще бъде гласувано в Европейския парламент по време на Люксембургското председателство. Европейската процедура за искове с малък материален интерес ще даде възможност ефективно и ефтино да се решават подобни искове. Става дума за милиарди евро в мащаба на Европейския съюз, съставени от малки суми, Малки суми, които до сега не са търсени, поради това, че много пъти разходите за едно дело се оказват по-високи. И а, е, е, новата процедура също така предвижда административни процедури, а, е, при които може да се направи иска, без да се използва адвокатска помощ и без да трябва да се пътува в, в чужбина. Може процедурата да става чрез видеоконференции или чрез други начини за дистанционна, дистанционна връзка. Също така сумите могат да се изплащат чрез банкови трансфери или чрез кредитни карти. Не е необходимо всичките документи да се превеждат на всички езици, достатъчно е не оригиналът. Разходите не трябва да надминават разходите за подобни дела в съответната страна и трябва да бъдат пропорционални. Тази процедура също може да обхване някои аспекти на трудовото право. Нещо, което е абсолютно нормално, обаче съветът се възпротиви на това и не можахме да постигнем там споразумение по, бихме настоявали за по-нататъчно увеличаване на праговите суми, а също така и за разширяване на приложното поле на процедурата. Надяваме се, че процедурата ще почне да се използва най-малко 16 месеца след нейното гласуване и се надяваме, че тази процедура ще бъде ефективна и ще а, сложи край на а, непрекъснатите измами на клиентите от предприятия и фирми. Искам да благодаря на секретарята, на моите съветници, на моите асистенти. Особено на, държа да благодаря на Дани Будел, Даниел Буда, госпожа Яциковска, министърът на правосъдието на Латвия, на Бислат свиде и Барбара Макен. Също така бих искала да благодаря за активното участие на всички депутати, които участваха в този процес. Благодаря, госпожо докладчик. Благодаря ви не само за вашият конструктивен подход, но също за това, че спазихте регламента за време. Сега от името на Европейската комисия госпожа Юрова. Благодаря, господин председател. Всеки ден се сключват а, трансгранични а, договори а, и може да се случи че някои неща могат да се объркат, може да не бъдат доставени а, продукти или услуги. В такива случаи хората трябва да могат да наложат правата си. Процедурата, европейската процедура за искове с малък материален е интерес е, упростяват нещата. Системата се използва вече 5 години, оценихме я, видяхме къде са нейните недостатъци. Сега е момента да бъде по-добрен. Искам да благодаря на госпожа Герингер де Оденбърг, както и всички докладчици в Сянка за тяхното сътрудничество по, по това досие. Не беше лесно да се стигне до смислен компромис. Основната цел беше да се модернизира тази процедура. Ние предложихме да се разшири е, прилагането и за искове до 10 е, 000 евро. Особено това ще бъде полезно за малките и средни предприятия. Последния компромис постави прага е, е, на 5000 евро. Е, преди това беше 2000, което означава, че това е значително подобрение. Аз знам, че някои от вас биха били много доволни да се включат и исковете на работодателите, но това ще го направим след като анализираме необходимостите. Основната цел при тези преговори беше да се пост да се постигне повече достъп до правосъдие за европейските граждани, които не бива да бъдат обезсърчавани да е, търсят правата си. И всичко това е включено в компромисния текст. Това е стъпка напред. Ние проследяваме прилагането в интерес на гражданите. В по-общ план комисията ще разгледа прилагането на ревизирана ревизирания регламент. Благодаря ви за вниманието. Председателя, благодаря. Сега вече има, давам думите, е, думата на изказ, изказващите се от името на е, политическите групи Даниел Бода. Господин председател, госпожо комисар, дами и господа. Най-напред искам да благодаря на докладчика за чудесното партньорство а, и за участието в подготовката на този доклад. Европейското правосъдие трябва да има единно пространство в Европа. Европейските граждани ще имат полза от опростената процедура за малки искове до 10 000 евро. И тук това става дума не само за гражданите, но също така и за малките и средни предприятия. Тази процедура ще бъде ефективен инструмент при решаването на трансгранични спорове. Таксите, съдебните такси трябва да бъдат пропорционални, за да не бъдат прекалено големи, така че гражданите да могат да си ги позволят. Изпълняването на търговските договори ще бъде защитено по-надежно. Много важно е чрез тази инициатива ще, бъде, ще бъдат създадени равни условия за всички в цялото пространство на Европейския съюз. Трябва да създадем условия за изпълнение на тази нова процедура. Съжалявам, че не можахме да разширим приложното поле на процедура за а, трудовото законодателство за да може е, е, опростената процедура да се използва и също за въз... да могат хората да търсят е, дължимото от работодателите си. А това би намалило работата на черно и избягването на плащането на данъци. Вярвам обаче, че в бъдеще европейските институции ще намерят решаване и на този процент и на този проблем. Сега от името на ЕКАРЕ господин Джамбаски за една минута. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да благодаря на колегата Герни Герде Оденберг за доклада и за постигнатия компромисен вариант, който аз и моите колеги от групата на европейските консерватори и реформисти подкрепихме в комисията Джури още през месец юли 2011 г. бе приет инструмент с искове за малък материален интерес целящ да подобри и опрости процедурите по гражданските и търговските дела. според този инструмент комисията трябва да представи на европейския парламент на съвета на европейския икономически и социален комитет подробен доклад за преглед на функционирането на европейската процедура което наложи прегледа на съществуващия регламент. целта на този преглед бе да направи съществуващия инструмент по привлекателен и полезен за европейските граждани които все по често влизат в финансови взаимоотношения с трансграничен характер благодарение на функционирането функционирането на свободния европейски пазар. смятам че с общи усилия успяхме да постигнем тази цел. приветствам решението да се увеличи таванът на стойността на исковете от 2000 до 5000 евро за граждански и търговски дела с трансграничен характер. това ще осигури ефективна защита на европейските граждани и малките и средни предприятия. подкрепям останалите предложения които смятам че допринасят за подобряването на инструмента и по голямата му приложимост на практика. благодаря за вниманието. Благодаря от името на АЛДЕ Антонио Мариньо Епинто. Благодаря, господин председател. От името на моята политическа група непременно искам да поздравя докладващата за работата й. Припомням, че инициативата за актуализиране на регламента беше на АЛДЕ, моята група. През 2011 година Диана Амолис предложи това. Регламентът за, на Европейския парламент и на съвета за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес има за цел да опрости трансграничните процедури и да намали съдебните разходи като разбира се всичко това е от гледна точка на защитата на потребителите и МСП, за да могат, когато те имат а, нужда, да имат гарантиран достъп до правосъдие и то упростен и бърз достъп не бива да губим тази цел от очите си в джунглата на брюкселската бюрокрация не бива да допускаме нашите граждани да се губят в бюрократични процедури. Припомням, че упростяването означава доближаване до гражданите, а достъпът на МСП и гражданите до правосъдие изисква още повече работа и още повече грижи за по-добро законотворчество. Европейската процедура за изкова с малък материален интерес може да бъде успешна само когато служи на потребителите, на предприематичети, предприемачите и на съответните специализирани кръгове, но за целта те трябва да са запознати с тази процедура. Констатираме, че в много от правосъдните си, законодателните системи такъв институт за сега не съществува. Благодаря. Обригадо. Благодаря. И сега от името на Гое Янгел, Иржи Машталка. Имате думата. Благодаря, господин председател, господин комисар, госпожо комисар, уважаеми колеги. Обсъждаме сега измененията на европейската процедура за искове с малък материален интерес. Това е альтернатива за стандартните съдебни процедури с гражд... по гражданския кодекс. Целта е да се помогне на колегите е, да е, урежда трансгранични искове, е, особено за искове с малък материален интерес. Измененията са предвидени да премахнат някои проблеми, които са създадени <clears throat> през от 2009 година. Също така съда да не бъде пречка потребителите да използват тази процедура. Ограничението от 2000 евро да бъде премахнато, защото много малка част от трансграничните искове се вмесваха в това, в тази сума. Необходимостта е да се гарантира достъп до правосъдие за малките и средни предприятия. Искам да благодаря на докладчика, за докладчиците в Сянка и на секретарията и съм а, за а, тази мярка. Благодаря. Благодаря. От името на ФДД Ферара има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, доста чести, често гражданите и малките и средни предприятия не се обръщат към съда, защото има осложнена процедура в презграничните случаи. Затова целта чрез европейската процедура за малките искове да се упрости тази процедура. Обхватът е доста широк. Комисията Юри допълнително подобри текста на комисията, като гарантира по-голяма степен правата на гражданите, особено на унези, от тях, които нямат нужните економически възможности. Ние не споделяме таван от 5000 и на минималният прак на доходи, под който не се прилагат тези искове. Това според нас е стъпка назад. Ние трябва да гарантираме правосъдие за гражданите, както и да се ускорят съдебните процедури. Следващият оратор и е господин Либретон. Благодаря, госпожо председател. Тук има за цел да се дигне а, нивото до 5000 евро, но може би трябва да знаем, че да последва същите седици, а, както при 2000 евро. Европейския съюз не успява да създаде подходящо правосъдие, защото по-настоящем по това е от национално правомощие. И все пак трябва да зачетем този въпрос въпрос. Аз мятам, че трябва да имаме все повече такива решения с, в съответствие с договор за Европейския съюз и нашия правилник, както и парламентарната процедура. Така че такова удвояване ще доведе до съответните резултати. Срам за Европейския съюз, който се опитва да уреди въпроса без оглед на страдащите европейци, които страдат от политиката на ограничение и е, твърде либерална. А Адам Зейнфелд има думата за две минути като следващ оратор. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да поздравя докладчика и всички колеги, които работеха по този доклад. Мисля, че сега имаме един добър резултат. Измененията ще внесат две важни промени. На първо място производството ще стане по-универсално, по-познато и на следващо място МСП ще могат да се възползват повече, отколкото в момента от тези възможности. Знаете, че сега се говори за максимално ниво на сумата от 5000 евро. И освен това има едно изменение, което е насочено към използването на информационните технологии. Е, мисля, че това също е нещо полезно. Разходите по производството ще паднат, разходите за пътуване ще паднат, е, разходите за участие в е, самото производство ще се намалят значително. Мисля, че процедурата ще стане по-прозрачна, по-налична, по-достъпна в цяла Европа. Е, мисля, че с този доклад запълваме една празнина, която съществуваше до момента, що се отнася до подобни искове в трансграничен план. Много отделни лица, много представители на компании смятат, че няма смисъл да се обръщат към съда, тъй като относителните разходи за производство са много по-високи спрямо стоеността на иска. Мисля, че този инструмент е изключително интересен но малко хора знаят за него. Добре е да се повиши осведомеността и да се каже на хората, представители на малки компании, например, че тази възможност съществува. Трябва да им се каже, освен това, че разходите вече няма да са толкова големи и се заслужава да се отиде в е, съда дори и е, стоеността на иска да не е толкова голяма. Трябва да насърчаваме този инструмент чрез комисията и чрез държавите членки. Благодаря следващия оратор Серджо Гаетано Коферати за една минута и половина. Грация. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, това е важен инструмент за гражданите и малките и средни предприятия. Промените които бяха договорени между европейските институции, водят до разширяване на обхвада и позволяват постигането на допълнителен напредък в бъдеще. Това е и принос на Европейския парламент. Ще се опрости процедурата, тя ще бъде по-ефективна за гражданите и фирмите и тази процедура ще се при, а, прилага в целия Европейския съюз. По време на предходния мандат е, имаше доста проблеми, свързани с иземването на активи на длъжниците. Промените може да изглеждат малки, но те създават усещането за гражданите, че те са част от една общност, от един общ проект и че техният живот се подобрява, има трансгранична дейност, която все повече се разширява в Европейския съюз. Също все повече са исковете, свързани с трансгранични дела. Създава... Благодаря много. Сега давам думата на господин Бернт Кълмер за една минута. Благодаря, госпожо председател. Ние от политическата група на ЕКР имаме съвсем конкретна представа за Европейския съюз. Ние сме критични към Европейския съюз, но това е градивна критика, защото ние искаме добре действащ Европейски съюз. Много неща могат да се критикуват, защото ние смятаме, че Европейския съюз трябва да се ограничи до случаите, когато може да бъде полезен. В случая обаче се радвам да отбележа, че това е един такъв случай, защото предвидените процедури създават стандарти, уеднаквяване на въпроси, които при национална уредба са, носят сериозни проблеми и за засегнатите, но и въобще. Имаме чудесен случай, когато Европейския съюз може да бъде полезен. Горещо приветстваме факта, че успяваме да от една страна да повишим стоеността, за които се говори и в бъдеще, да има и електронни процедури и производства. Това е едно. Освен това, процедурите могат да бъдат така практически оформени, че да са на разположение на всички Предполагам, ми давате знак да спра за това и прекратявам до тук. Председателката, за което ви благодаря. Сега господин Павел Свобода. Две минути. Важена пани председайци. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо комисар, много се радвам, че в рамките на тристранния диалог успяхме да стигнем до това споразумение. Утре ще гласуваме този доклад. Искам да благодаря на колегите от Комисията по правни въпроси, които участваха в постигането на този компромис. Мисля, че процедурата за искове с малък материален интерес представлява пример за нещо, което не е привлекателно в очите на хората, но може да се окаже много полезно. И е, в крайна сметка тази процедура може да доведе до увеличаване на положителните схващания за Европейския съюз. Гражданите очакват да имаме законодателство, което отразява действителността. Независимо дали става дума за ускоряване на производството или пък за използване на електронни средства за комуникация или пък за е, създаване на инструментариум за налагане и осъществяване на правосъдие дори и в трансграничен план. Мисля, че увеличаването на сумата е нещо необходимо. Това е нещо добро, защото 10 000 евро в някои държави членки не са малка сума. Това не може да бъде искове, иск с малък материален интерес. И ето защо законодателството трябва да бъде със съответния характер. Имаме сега възможност да изменим в бъдеще тази сума от 5000 евро. Надявам се, че е, евентуални такива изменения ще бъдат обсъдени по конструктивен начин от тук нататък. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Биляна Боржан за една минута. Благодаря, госпожо председател. Промените в този законодателен акт са важни за потребителите. Когато един потребител купува нещо по интернет от друга държава членка на Европейския съюз и когато види, че е измамен, да може да потърси обещетение, но установява междувременно, че разходите за съдебната процедура са твърде високи и той в бъдеще ще се помисли дали ще купува по интернет или не. От това губи европейската економика. Сега ситуацията обаче ще се промени в новата система. 82% от потребителите обаче не са запознати с този инструмент, с процедурата за искове с малък материален интерес. А от това е, изключ... за това е изключително важно Ангелика Ниблер, две минути. Благодаря, госпожо председател, уважаеми, уважаема госпожо еврокомисар, драги колеги. Всички ние искаме Европейския единен пазар да бъде факт и комисията, и ние в парламента от години се стараем да преодолеем пречките и бихме искали да използваме пълна мяра потенциала на дигитализацията и за нашите съграждани, както и за малките и средни предприятия. Това означава също така поръчки по интернет на стоки от целия Европейски съюз, но също така и възможност лесно да бъдат защитени правата в Европейския съюз, правата на потребителите и на бизнеса. Точно тази цел си поставя настоящото досие. Около 25 години след създаването на един европейски пазар. През 2007 година бе въведена обща процедура и така вече гражданите имат възможност бързо, ефективно и ефтино да уреждат уреждането на трансграничните спорове. Е, така че това, това, разкри... това се разкрива от факта, че всички докладчици работиха много добре. Е, резултатите са на лице. Може да започне процедура онлайн. Има информационни бюлетини на различни езици. Процедурата е адекватна. Според мен е добре е, размерът, като максималният размер да бъде установен на 5, а не на 10 000 евро, както първоначално предлагаше комисията. Друг сериозен проблем, за който стана дума, е, че процедурата не се използва трябва да работим за популяризиране на тази процедура и тези възможности, за да се реализират в пълна мяра възможностите на европейския пазар. Това е задача както на, Еврокоми... на Европейската комисия, така и на нас, евродепутатите. Благодаря, господин Виктор Негреско. Имате минута и половина. Благодаря. На първо място искам да поздравя докладчика за този документ. Доклада представлява важна крачка напред е, към подобряване на европейската процедура за искове с малък материален интерес. Увеличаването на максималното ниво на 5000 евро е нещо добро, защото в момента много хора е, се отказват е, поради е, законодателството, което съществува в момента. Е, новия лимит е, увеличава възможността за подаване на такива искове с 40%. По този начин ще се използват повече възможностите на единния пазар. Напълно подкрепям препоръката да се използват онлайн средства и съвременни технологии, за да се подобри е, функционирането на тази процедура. Новите технологии ще позволят да има по-голяма прозрачност и е, по-добър достъп до европейските механизми за правораздаване. Аз е, подкрепих този доклад, защото той ще доведе до намаляване на разходите, ще има свободна, по-скоро безплатна правна помощ, ще има по-голям достъп, по-добър достъп и за малките и средните предприятия. Благодаря. Благодаря. Госпожа Тарес Комодини Какия, имате две минути. Благодаря, госпожа председател. Този регламент е явен сен пример за това, какво прави Европейския съюз за гражданите. Чрез този регламент се отговаря на безпокойствата на гражданите и предприятията които считаха, че не си струва да завежда такива искове, защото са твърде скъпоструващи и освен това процедурата е неефикасна. Е Тази промяна променя нещата. Затова ние предлагаме да се намалят разходите, свързани с съдебните дела намаляването на бюрокрацията, за да може да се използва бързата процедура за възстановяване на направени разходи. Но това не трябва да бъде за сметка на правосъдието. Ние също оценяваме използването на технологии и процедурни аспекти, които могат да подобрят ситуацията. Този регламент е от особена важност за унеси, които участват в онлайн търговията. Това са хора, отделни граждани, както и предприятия. Чрез тези мерки, които се предприемат, ще се подобри доверието в системата. Затова е важно държавите членки да оптимизират своите процедури и ресурси, да се опрости процедурата, да се примахне ненужната бюрокрация предприемачите, търговците, които все още не са се възползвали в пълна степен от цифровата платформа за търговия, да могат да го направят. И това, което правим в момента, е стимул за тях. Благодаря. Благодаря. Последният, който ще получи думата преди Кечтия е господин Ратев. Две минути. Председател, уважаема госпожо комисар уважаеми колеги бих искал да поздравя докладчика и докладчиците в сянка за работата им по доклада. вярвам че опростената процедура по производството по искове с малък материален интерес е една стъпка напред към въвеждане на общи правила в европейските граждански производства. увеличаването на праговете за допустимост на иска на пет хиляди евро отговаря в голяма степен на икономическата действителност. сигурен съм че това ще спомогне за по доброто практическо прилагане на регламента и от него ще се възползват максимален брой малки и средни предприятия и граждани. включването в бъдеще на исковете свързани с трудовото право в обхвата на регламента би дало шанс на много граждани работещи в други държави членки да получат по бърз и по евтин достъп до правосъдие. по този начин те ще могат максимално да се възползват от свободното движение на хора в европейския съюз като ще имат гарантирана правна защита. възможностите за дистанционно плащане на съдебните такси за дистанционно провеждане на изслушванията на страните и на опростена писмена процедура са много атрактивни и изгодни за малките и средни предприятия по този начин те ще спестят време и разходи както за пътуване до съда така и за правни консултации. вярвам че с този регламент ще успеем да улесним достъпа до правосъдие на нашите граждани и ще спомогнем за по лесно разрешаване на трансграничните спорове. надявам се производството по искове с малък материален интерес да намери широко приложение в държавите членки. благодаря ви. Сега, господин Нотис Мария, имате една минута. Госпожо председател, докладът, който обсъждаме днес е изключително важен защото по този начин се подобрява е, възможността за подаване на европейски искове с малък материален интерес. Всъщност става за това да укрепи между, между трансграничната търговия и по-специално е, аз бих искал да взема отношение е, на пенсиите и е, възнагражденията, които по искане на тройката сериозно бяха намалени в Гърция. Те не могат да бъдат плащани, което е свързано с е, наложените на Гърция правила от тройката. Искам да припомня, че ние се борим с тази политика. Дълговете трябва да бъдат опростени, меморандумът да се обсили. А сега Игор Шулте също за една минута. Благодаря, госпожо председател този, разглеждането на този доклад е много своевременен, е, своевременно и наистина необходимо. Така гарантираме достъп до правосъдие. Нашите граждани не бива да бъдат ограничавани да предявяват правата си. За това правим важна стъпка в вярната посока. Разходите, свързани с това, трябва да бъдат съизмерими както и е, съдебните разходи да съответстват на размера на е, иска, без това да е в ущърп на индивидуалните права. Известни са множество случаи, когато има неизплащане на данъци, на заплати, е, на социални вноски и така нататък. За, за това е много важно нашите съграждани да бъдат сигурни, че правата им са защитени. Благодаря, а сега ще дам думата на госпожа Еврокомисар Вера Йорова. Благодаря, госпожа председател. Компромисът, който беше постигнат с съвета, ще донесе нови предимства за гражданите и бизнеса, които ще могат да използват по-често процедурата и при по-низки разходи. Освен това, продължителността на процедурата ще намалее. Искам отново да ви благодаря за сътрудничеството и след днешната дискусия съм по-убедена, че вие ще гласувате в подкрепа на договорения компромис. Благодаря ви. Благодаря, госпожо еврокомисар. Отново давам думата на докладчика госпожа Лидия Герингер Ойденберг. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички за комплиментите. Благодаря на колегите за сътрудничеството. Радвам се, че сега нашите граждани ще разполагат с ефикасен инструмент за тези искове с малък материален интерес. Идеята е да имаме едно ефтино, упростено, ускорено производство. И до сега имаше процедура за такива искове, но гражданите не знаят за нея. Често производството се оказва твърде е, скъпо. Това е един нов инструмент, който ще, ще помогне да се избегнат излишните разходи. Тази инициатива, моят доклад, беше подкрепен единодушно в комисията Юри и се надявам, че резултата утре ще е същия. Благодаря. Благодаря много, госпожо докладчик. С това приключваме